Председателят, госпожи и господа, приветствам ви с добре дошли на сутрешното ни заседание. Ich war gestern leider nicht in... Вчера, за съжаление, не можах да дойда, тъй като неделя вечерта малко ми се отвлече вниманието. Точка 8. Междинен преглед на Стокхолмската програма. Докладчик е колегата господин Бисеп. Господин докладчик, искате ли да вземете думата? Не. Преминаваме към гласуването. Изменение 1 за. Против. Електронна проверка. Предполагам, че се приема. Край на гласуването. Отхвърля се с 32 на 30 гласа. Компромис 1 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, Девет за, против, въздържали се, приема се. Нека проверим по изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 22 на 42 гласа. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против и се електронна проверка. Край на гласуването. Приема се с 36 на 28 гласа. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Предполагам, че се приема. Да проверим ли електронно. Електронна проверка. Резултатът не е ясен. Мисля, че либералите не гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването.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 Край на гласуването. четири гласа за, 11 против. Приема се. Поздравления! Преминаваме към доклада за индустриалната политика на Европейския съюз за космическия сектор – кой би бил по-подходящия докладчик по тази тема от госпожа Кронберг? Госпожо Кронберг, искате ли да вземете думата? Може би госпожа Кронберг я няма. Може би е в орбита. Okay. Wir kommen zur Преминаваме към гласуването. Компромис едно за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 Гласуваме електронно по целия текст. Моля, гласувайте. Ти апшема ist Край на гласуването. 52 гласа за, 6 гласа против, 5 въздържали се. ще изпратим радиосъобщение на докладчицата. Wir kommen jetzt zum Antrag. Следващият доклад – положението свързано с правата на човека в региона на Сахел. Докладчик е колегата Танък. Господин Танък, Желаете ли да кажете няколко уводни думи? Благодаря, господин председател. Съжалявам, че списъкът за гласуване е толкова дълъг и сложен. Както знаете, разискванията бяха изпълнени с противоречия и белязани от разделение помежду ни разделение по въпроса за Западна Сахара. А що се отнася до региона на Сахел, по него няма противоречия, но моля да се обединим сега при гласуването, за да постигнем един балансиран доклад. Списъкът за гласуване е сложен, внесени са много устни изменения, изготвени са и редица компромисни изменения. Въпреки това се надявам да постигнем един балансиран резултат и да внесем текста за гласуване в пленарната зала през октомври. председателят. Мисля, че става дума за рекорд в случая. Изготвени са 36 компромисни изменения. Започваме гласуването. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, още веднъж по 95 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 101. С допълнението за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 104 за,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 За, против, въздържали се, приема се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. 116. За, против, въздържали се, приема се. 117. Електронна проверка по 116.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 не е ясен резултатът. Гласуваме електронно по 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 41 на 24 гласа. 121 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 130 разделно гласуване, първа част за. Кой е за първа част? Против. Въздържали се, отхвърля се втора част за. Против Приема се. 132 за, против, електронна проверка. Край на гласуването.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 Край на гласуването. 35 гласа за, 30 против, 160 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 163 за,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 Край на гласуването. 26 гласа за, 38 против, отхвърля се 168 за, против, електронна проверка по 168. Край на гласуването. 28 за, 37 против. Отхвърля се 169, две части. Първата част, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се, приема се. 15 компромис за. Против. Въздържали се, приема се. 175 за. Против. Да проверим. Край на гласуването. 29 гласа за, 37 против, отхвърля се. 176 за, против, въздържали се, приема се. 177 отпада. 178 за, против, въздържали се, приема се. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. Винаги въжи формата, който е зададен в списъка за гласуване. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, се. Отхвърля се, но нека да проверим. Край на гласуването. 37 за, 28 против. Приема се. 188 за, против. Приема се, тъй като <laughs> няма достатъчно участващи. 189 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се. Да проверим. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 36 гласа за, 29 гласа против. Приема се. 192 изменение за. За, против, въздържали се, приема се. Осемнайсти компромис за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 за, против, приема се. Край на гласуването. 35 гласа за, 30 против. Приема се. Сега преминаваме към 198.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 против, въздържали се, приема се. 204 за, против, 204 още веднъж, кой е за? Против, приема се. 205 за, против, въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. 29 за, 30 против. Отхвърля се. Това беше гласа на господин Галер. 20 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 209 за, против, въздържали се, приема се. 210 и 11, първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Um welches Land geht es da? Ich meine wegen der parallelen Anträge. Председателят попита за коя страна става въпрос, за да няма паралелни предложения. Е, кое посолство ще може да изпрати позитивен доклад в собствената си столица. Следваше 213 за против, въздържали се, приема се. 212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 Край на гласуването. 39 за, 26 против. Приема се. 220 за, против. Приема се. 221 за. 219 беше отхвърлено, нали? Тогава тогава преминаваме към 10.23. За, против, въздържали се, отхвърля се. 224. За, now. Да проверим 223-то. Amendment 223. Край на гласуването. 26 гласа за, 38 против, против, отхвърля се. 242. За, против, въздържали се, приема се. 225. За, против, въздържали се, приема се. 21. Компромис. За, против, въздържали се, приема се. 229. За, <clears throat> против, Отхвърля се. 230 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 231 за. Против. Въздържали се. Приема се. 232 за. Против. Въздържали се. Приема се. 233 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 236 за. Против въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, приема се. 23 компромис за, против, въздържали се, приема се. 240 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 компромис за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 компромис за, против, въздържали се, приема се. 248 за или не. Да, точно така. За, против, въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, приема се. 26 компромис за, против, въздържали се, приема се. 252 изменение за. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това Двеста за, 253 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Антрах, да die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 40 за, 23 против, приема се. На мен обаче никой не ми вярва. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се. Да проверим. Abstimmung ist Край на гласуването. 38 гласа за, 26 против. Приема се. 261 за. 261 за, против, въздържали се. Да проверим.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 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 компромиса. против, въздържали се, приема се. 266 за, против, 266. 266 за, против, да проверим, но смятам, че е отхвърлено. Край на гласуването. 29 за, 36 против, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. на 271 отхвърлено. И сега преминаваме към 267. За, против, въздържали се, отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, приема се. Социалистите гласуват за и НП против. Това е изменение на Андрия Кине. Край на гласуването.

Да проверим. Дори екара са разединени. The vote is closed. Край на гласуването. So sorry that Veronique is... Жалко, че Вероник не е тук, защото ще да каже, че не работи уреда за гласуване. 274. за. Против. Въздържали се. Приема се. С устното изменение. Така е винаги както е написано в списъка за гласуване. 28 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 278 за против въздържали се. Отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. Идентичните изменения по-долу, за, против, въздържали се, да проверим. По 283, 284, 285.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 Enthaltung abgelehnt. 295 dafür. за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 297 за, против, въздържали се, приема се. 298, две части. Е, има и допълнително изменение. Кой е за първата част? против, въздържали се, отхвърля се. Втората част, кой е за, против, въздържали се, приема се. И третата част, има и трета част дори. За, против, въздържали се, отхвърля се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 компромис за, против, въздържали се, приема се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. 310 за, против, въздържали се, отхвърля се. 311 за, против, въздържали се, приема се. Чек. Да проверим. Благодаря. Край на гласуването. 45 гласа за, 16 против. Приема се. Както се вижда, лобистката дейност отново е била овенчана с успех. 314. 314. за, против, въздържали се, приема се. 315 за, против, въздържали се, приема се. 316 за, против, въздържали се, приема се. 318 за, против, въздържали се, отхвърля се. 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. 320 за, против, въздържали се, приема се. 319, две части. Ja, um das Bild wollte ich eine Stimme. Wer ist für den ersten Teil? Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се. За втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Майя дафюр. 321 за, против, въздържали се. Rolle 21. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 322 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Добре. Ich bitte die Kollegen jetzt doch beim Handaufzeigen. Моля ви, колегите, да вдигат ръка, когато гласуват. Ако не гласуват всичката политическата група, няма как да разберам. Приема се. 30 компромис за против въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към 327 за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 въздържали се, отхвърля се. Или да проверим, или е отхвърлено. Да проверим. zu 40 23 гласа за, 40 при отхвърля. 329 за, против, въздържали се, отхвърля се. 330 за, против, въздържали се, отхвърля се. 332 за, против, въздържали се, отхвърля се. 333 за. По 332 ли проверка? Добре. Край на гласуването. 25 гласа за, 38 против, отхвърля се. 333 за, против, въздържали се, отхвърля се. 334 за, против, въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. 30 гласа за, 31 против, отхвърля се. 335 за, против, въздържали се, отхвърля се. 336 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 компромис за, против, въздържали се, приема се. 331 само първата част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 337 за, против, въздържали се. Една трета гласува от комисията. 337. За, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Добре. Eindeutig. Въпреки, че беше ясно. Край на гласуването. 38 гласа за, 24 против. Приема се. 341 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 22 изменение за против приема се. 23 за против въздържали се приема се. 24 за против приема се. 25 за против въздържали се приема се. 26 за проверка. 25 и 26 заедно. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 23 zu 36 abgelehnt. 27. Отхвърля се. 27 за, 20 против, въздържали се. Сега разсеях се. 27 отново за, против, въздържали се. Да проверим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 Край на гласуването. 28 за, 33 против. Отхвърля се. 33-то, както казах, е езикова е, редакция. 34-то за, против, въздържали се, приема се. Dafür. 35 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, приема се. 44 за, Електронна проверка по 43. Край на гласуването. 31 гласа за, 28 против. Приема се. 44 за, против, въздържали се. Изглежда се отхвърля. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържани се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 34 за, против, въздържани се, приема се. Компромис 35 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържани се, приема се. 56 за, против, въздържани се, приема се. 57 за, против, въздържани се, приема се. 59 за, против, въздържани се, приема се. Компромис 36. Петдесет и девето. Електронна проверка. Край на гласуването. Ще трябва да проверим още веднъж. Компромис 36 за. Против. Въздържани се. Приема се. 63. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 64. За. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 и 68. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 69 за, против, въздържали се, приема се 70, разделно гласуване. 70 в три части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против. Електронна проверка. по втората част на 70. Мисля, че се приема. Край на гласуването. 34 гласа за, 25 против. Приема се трета част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Къде са останалите? 20 колеги все още не са гласували. 73-то изменение. Край на гласуването. Приема се с 32 на 30 гласа. 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка по 74. Abgelehnt. Край на гласуването. Отхвърля се. Моля ви, гласувайте преди малко либералите изобщо не гласуваха, въпреки че ставаше дума за тяхно изменение. 75. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 76. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 84 в три части. Първа част за, Втора част за. Приема се. Гласувахме по първата част. Сега гласуваме по втората. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Кой постоянно иска електронна проверка? Електронна проверка по третата част. Край на гласуването. Не, все още не. Край на гласуването. Отхвърля се с 35 на 26 гласа. 85 за, против,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 кой е за 9-10? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Кой е за останалите изменения на 9? Против. Въздържали се. Приемат се. Измененията на Комисията по правата на жените. Кога се споразумяхме да гласуваме анблок по измененията на Комисията по развитие, пита господин Танък. Председателят. Гласувахме отделно по тяхното изменение 10, господин Танък. Да, но аз съм на друго мнение по 6, 7 и 8. Трябваше по-рано да ме попитате за това, казва председателят. Фем 1 Възможно ли е да гласуваме анблок ФЕМ 1 до ФЕМ 9? Пита председателят. Не. Да гласуваме по всяко отделно ли? Дорис, моля те, запази тишина. Аз председателствам в момента. На заседание на твоята комисия също не те прекъсвам, когато председателстваш. ФЕМ 1 за, против,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 Приема се с 46 гласа за 13 въздържали се. Поздравления! Позволете ми две бележки. Моля, първо да се направи проверка във връзка с все по-големия брой идентични изменения. Когато има идентични изменения, които не са били договорени предварително, то е ясно, че тези изменения са писани от трети човек. На заседанието на бюрото трябва да поговорим по този въпрос. Наистина е близко до ума, че подобни идентични изменения са писани от трети. И това накърнява достоинството на парламента като институция. Второ, допустимо ли е подпомагаща комисия да внася 41 изменения. Не е съразмерно според мен това. Мисля, че в бъдеще трябва да се занимаем по-внимателно с този проблем. Сега преминаваме към следващата точка, която ще бъде обсъдена при закрити врата. the pro